а, искане за отговор на устен въпрос за Евросредиземноморската зона свободна търговия за 2010. Давам думата на господин Витал Морейра, който е докладчик. senhora presidente senhor comissário esta pergunta foi redigida e proposta Уважаеми господин председател, устният въпрос беше формулиран преди ние да преди да сме наясно, че баронеса Аштън вече няма да е комисар по търговията. Тук става въпрос за Евросредиземноморска зона за свободна търговия и предвиден разпределят 2010 година. Проект е свързан с Барселонския процес. е свързан с създаване на свободна зона за търговия през 2010 с мрежа Юг и юг. Това е една цел, която стои в много далечно бъдеще. До 2010 година и създаването на свободна зона за търговия изглежда на реалистична идея от самото начало и комисията дали може тя да, да а, обоснове това твърдение дали трябва да се приева нова пътна карта и нов механизъм, свързан с търговията и инвестициите в региона. Дали комисията може да даде повече детайли с практическите аспекти и въздействията от този механизъм. На трето място, може ли комисията да изкаже мнение по отношение на текущото състояние на нещата и а, и как, какво е въздействието на процеса от Барселона върху Евросредиземноморската зона. Университета в Манчестър и неговите препоръки, свързани с сътрудничеството и развитието по отношение на преговорите на пето място може ли комисията да предостави на парламента свързани с преговорите между Европейския съюз и Сирия а, по отношение на а, споразумението за асоцииране? Какво е състоянието за, на преговорите с Либия? Някои средиземноморски държави изказаха интерес да изградят търговски взаимоотношения с Европейския съюз, може ли комисията да информира парламента за тези а, споразумения от ново поколение, както и по отношение на новите компетентност, компетенции на Европейския парламент следствие на Лисабонския договор? Това са въпросите към комисаря по отношение на интереса, който е проявен към процеса от Барселона. Ние сме на мнение, че информацията, свързана с тези въпроси, е от изключително важно значение. Благодаря, господин Морейра. Сега, господин Комисар Антонио Таян има думата. Благодаря много, господин Морейро. Ще ви отговоря от името на комисар Аштън. Що се отнася до Евросредиземноморското споразумение за свободна търговия, което трябваше да влезе в сила до 2010 година, тогава това бе реалистична цел и а, е, смятам, че до края на следващата година ще сме направили достатъчно много, за да постигнем тази цел, макар че все още ще има какво да се направи за пълно консолидиране на економическия потенциал в тази област. Действително, отбелязали сме напредък, особено що се отнася до измерението север-юг. Евро... Европейския съюз е св... постигнал двустранни споразумения за асоцииране с всички страни, с изключение Сирия, в които се е, с изключение на Сирия, в които се говори свободна търговия на продукти. И след това е, се е, предвиждат и други е, споразумения във връзка с свободното движение и с задължителни решения, решения във връзка с разрешаване, задължително приемане на решения във връзка с разрешаването на спора. Що се отнася до новите партньори, както винаги, измерението север-юг се взема предвид и се взе предвид отново, когато се срещнаха министрите на търговията на 9 ноември. Целта беше да се създаде пътна карта за зоната за свободна търговия на е... Евросредиземноморието, която лека по лека да развие съществуващите споразумения за асоцииране, така че да се създаде заедно за свободна търговия, да се облес... улесни търговията, да се премахнат а, техническите бариери, да се работи в областта на а, устойчивото развитие, обществените поръчки и други, като двустранното сътрудничество ще основната база. В момента Марокко е първата страна, с която започваме да работим следващата година. С влизане в сила на Лисабонския договор, този парламент ще играе важна роля по, по отношение на търговията. Зоната за свободна търговия в Евросредиземноморието има и измерение юг-юг партньорите на юг от е, Средиземно море създават в момента двустранни споразумения помежду си. Израел и Турция са, е, в момента се доразвива споразумението от Агадир, а Израел и Турция също са сключили споразумение. Все още е твърде рано да се даде оценка на споразумението от Агадир. Е, търговията между партньорите се е увеличила но въпреки не, но поради търговските бариери и несъвместимостта между някои пазари и а, неспособността им да привлекат инвеститори, а, все още нещата се движат бавно. Дружествата все още не са наясно какви възможности им се предоставят. Пътната карта за 2010 година дава възможност да се разрешат някои тези въпроси. В нея са включени краткосрочни предложения, включително механизъм за улесняване на инвестициите. Този механизъм ще предоставя безплатна информация, която е актуална и достъпна за инвестиционните условия и е, за разпоредбите, които действат е, в е, Евросредиземноморието. Целта е да може предприятията, особено малките и средни предприятия, да работят спокойно в тази зона. Що се отнася до, отговорно, до отговорностите, комисията е длъжна да направи оценка на въздействието по отношение на устойчивостта. Това бе направено през 2007 година и резултатите се използват в настоящите преговори и ще се използват и за в бъдеще. Що се отнася до търговията, пакта за стабилност подчер... показа колко важно е да има преходни периоди на асоцииране и такива периоди трябва да има с различни продукти, включително и селско-стопанските продукти. Този тип периоди е, могат да отчетат и е, разликите в економическото развитие на страните. В много от тези страни комисията подкрепя усилия за реформи на фиска, нещо, което да облегчи отрицателните ефекти на реформата на митата. Преди а, сключването на споразумението от а, Гадир е необходимо а, и, е, на споразумението с Сирия трябва да се направят някои технически уточнения, включително да се вземат предвид влизането на България и Румъния в Европейския съюз и промените в митата в Европейския съюз след преустановяването на разговорите през 2004 година. Споразумението бе сключено през декември 2008 година. Миналата година то бе готово за подпис. Сирия обаче отложи подписването на споразумението, за да оцени економическото въздействие. През ноември 2008 година започнаха преговори за създаване на рамково споразумение, което има за цел да се създаде споразумение за свободна търговия за стоки, услуги и а, за сътрудничество между а, засегнатите страни. Сирия е последната. Либия е последната страна, с която трябва да се а, сключи такова споразумение и с това споразумение Европа създава добри възможности за износ в Либия и а, добри, а, добра правна ситуация по отношение на работата на а, пазара на газа, например. Разбира се, трябва да продължим да работим с Триполи за приключването на работата по това споразумение. и трябва да има по-добро сътрудничество с Либия. Е, трябва да се оцени... Е, в момента в Либия се оценява въздействието. Благодаря много, господин Таяни. Преминаваме към ораторите от името на политическите групи Георгиос Папастамкос. Благодаря, господин председателю. Подкрепяме отношенията с страните от Средиземноморския регион. Е, много е важно тук да проявим политическа и културна солидарност. Това е в интерес и на солидарността в областта на е, сигурността в региона. Би трябвало е, да се направи така, че за зоната за свободна търговия да бъде направена пътна карта, пътен лист регионален да бъде подходът и той, този регионален подход да замести двустранния подход. Освен а, развитието по линия север и юг, много важно е да се развие и мрежата юг-юг. Господин Морейра говори за това, господин Таяни също го спомена. Мисля, че е необходимо Аспектите, свързани е, с е, социалните въпроси и екологичните въпроси, е, да намерят своето място в развитието на този процес и да бъде обърнато особено внимание на някои деликатни моменти, като пазара за селско-стопански продукти в Европейския съюз. Аз следя от близо барселонския процес, интеграцията в Средиземноморието. Проявявам интерес към положението на малките и средните предприятия, към източниците, възобновимите източници на енергия. Особен интерес трябва да проявим към развитието на търговията по морските пътища. Видяхме колко важно е това миналото лято когато а, анализирахме а, връзките в източното Средиземноморие, особено тези с Гърция. Благодаря, господин а, Ариф. А, къде Ариф. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Витал Морейра за изказването. На 9 декември миналата година министрите на търговията на Средиземноморието решиха да е, пристъпят към економическо и финансово възстановяване. Този процес трябва да бъде прозрачен. Е, зоната за свободна търговия трябва да бъде еднакво полезна за тези на север и тези на юг, но фиксирането на срок 2010 година не беше реалистично, като се има предвид разликата в развитието, степента на развитие между страните на север и страните на юг този процес е, в Средиземноморието има три стълба политически, економически и обществено-културен. Не бива да се акцентира върху търговския аспект. А, така, иллюзията, че само търговията ни помага а, да а, се движим към мира и стабилността е опасна. Съюзът за Средиземноморието а, е, трябваше е, да се занимае с е, конкретни и видими проекти, за да може да бъде възобновена, оживена економиката в Средиземноморния регион, която е в застой. Аз съм сред тези, които силно подкрепят барселонския процес, сред тези, които смятат, че не се измерва напредъка само с економиката. Аз не вярвам в търговията заради самата търговия. Търговията трябва да бъде поставена в услуга на развитието, в услуга на повишаването на благосъстоятелното, на регионалното развитие. В този смисъл трябва да бъде преориентирана нашата политика. За това ви моля при следващата ни среща да проявим а, обща амбиция, да не се удовлетворяваме само от това да говорим за търговията. Тази логика не бива да продължи да води нашите действия. Важно е економическата криза да ни потикне към мисъл за економическите, социалните и културните аспекти, както и мисъл за правата на човека. Това трябва да бъде неразделна част от нашата дискусия. Благодаря. Господин Риналди за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Искам да започна с един цитат от Хиляди една нощ, където някъде се казва човек има нужда не само от интелигентност, човек има нужда и от а, вода, която тече, когато тя не тече, това е нещо. Това е нещо зло. Това го казвам по отношение на процеса, който протича. От една страна 50% от населението в Средиземноморския басейн е на по-малко от 18 години и от друга страна а, мислим а, за блок от потребители, които наброяват 1 милион души. 1 милиард души. Трябва да се премахне бюрокрацията, централизма. Трябва ресурсите да се използват така, че да не се експлуатират само от олигарсиите. Господин Жаду получава думата за една минута. Благодаря, господин председател, След 15 години преговори, включително и в рамките на Барселонския процес, имаме много силни съмнения, че тези преговори е, за е, зона за свободна търговия е подходящата реакция е, спрямо економическите и социалните проблеми, които съществуват в региона. Всъщност, проучването на въздействието показа, че ще има много тежки последици това, което договаряме, както върху обществото, така и върху екологичните въпроси, така и върху регионалната интеграция. Ние, господин председател, смятаме, че предложението на комисията за пътен лист за 2010 и следващите години е прекалено ориентирано към търговията, за да е в правилна посока. Ние подкрепяме обаче проекта на резолюция, който разискваме днес, именно защото в него се поставят въпросите, свързани с социалното, културното измерение и защото има една покана да бъдат преразгледани споразуменията в областта на търговията, така че към тях да бъдат добавени и екологичните аспекти. Като анализираме повторно тези споразумение бихме могли търговските спогодби да ги интегрираме по-пълно в барселонския процес. Eh, Господин Видемар, за една минута. Благодаря. Не смятам, че можем да разделяме тук социалните въпроси, иммиграцията, финансовите въпроси от една страна и политическите въпроси от друга. Нашата група беше против Европейският съюз да да даде този статут на Израел и Марокко. Тук става дума за два доста чувствителни региона и Европейският съюз трябва много по-настойчиво да устоява своите ценности, защото в крайна сметка е, имаме за цел да е, установим и зона за, на свобода и правосъдие и сигурност. В момента има големи пречки от страна на кралство, кралство Мор, Марокко а, и става дума и за правата на човек. Благодаря много, господин Майер. Следващият оратор за две и половина минути е господин Уилям Дартмут. Благодаря много, господин председател. Партията за независимост на Великобритания е против споразумението Европейски съюз и страните около Средиземноморието. Защо? Защото това ще даде предимства и дори субсидии на страни, които не са държави членки, което ще бъде е, за сметка на британския дънакоплатец. Когато комисарят по търговията говори пред е, Комисията по търговия на Евромед, комисаря каза, цитирам, няма да бъдат приложени всички регламенти е, на Европейския съюз. Ще се използват европейските разпоредби по интелигентен начин и ще се подберат най-важните от тях. А пък ние в Великобритания трябва да преглъщаме и нашата економика да страда от всички европейски разпоредби, които се прилагат по изключително неинтелигентен начин. Дори не ни се позволява да използваме електрическите кружки, които харесваме. Но не става дума само за електрически кружки. След влизането в сила на Лисабонския гражданин ще ни управляват тримата приятели, тримата амигос, председателя на комисията, новият председател на съвета, който ам, сигурно който е твърде стар за тази възраст и ам, Кейти Аштън, която е представител на крайно левите социалистически сили. Да не говорим, че става дума и за права на човека. И в тази ситуация просто питам, за какво става дума? Сирия, Либия, защо именно тези две страни получават специални условия в търговията, че и субсидии на всичкото отгоре, без каквито и да било условия, обвързани с правата на човека? А и двете страни, за които говоря, страдат от сериозни, сериозни нарушения на правата на човека. Честно казано, който е писал тази част на резолюцията, трябва да е бил напушен и ние сме против цялата резолюция поради тази причина. Благодаря много. Преминаваме към господин Юрк Лайхфрид. Една минута. Благодаря, господин председател. Свободната търговия може да е нещо хубаво, ако не се създава само от свободни търговци. Трябва да става въпрос за нещо повече. Не става въпрос за създаване на свободна зона за търговия, ми трябва да се става въпрос за устойчивост. Трябва да, се, да има развитие, трябва да има сигурност, трябва да има благополучие за всички. Това, според мен, е много по-важно, отколкото да се стремим а, към либерализация и отваряне на пазари, от които ще се благодетелстват малцина. Трябва цел на тези а, усърдия да а, се преборим с а, безработицата в съседните нам държави, да се създаде повече заетост за жените и за младите хора. Ако става въпрос само за либерализация и за облагодетелстване на малцина, тогава сме на погрешен път. Господин Бонсиньоре. Искам да ви информирам, че е, ще е минута и половина. Международских укладов stowarzyszeniowych jest przede wszystkim Благодаря много. Handlowej Unii z państwami śródziemnomorskimi. Целта на Евросредиземноморското споразумение е тясно сътрудничество с страните от региона и стимулиране на економиките от тази регион. Европейския съюз трябва да помогне на арабския свят, за да може да се постигне благоденствие и стабилизация в региона. Трябва да направим всичко възможно, за да ускорим процеса, стартиран в Барселона, като вземаме предвид и въпросите свързани с демокрацията, с е, върховенството на закона, доста, човешкото достоинство и, е, раз, и социалното развитие. Важно е също така да се насърчи и междукултурния диалог. Според мен либерализирането на търговията с средиземноморски продукти в, с, извинете, сълскостопански продукти – ще ни помогне е да се съсредоточим върху износа на европейски зърнени култури, меса, млечни продукти, плодове и зеленчуци за, тази, за този район. Необходимо е добро сътрудничество между всички участници в споразумението. Благодаря. Сега преминаваме към едноминутните изказвания. Господин Синкели получава думата. Thank благодаря. Преди няколко седмици бях е, на заседанието на делегацията за Канада и използвахме това време, за да обсъждаме споразумението за свободна търговия с Канада. Освен това обсъждахме такава спогодба с Южна Корея. Днес говорим за спогодбата за свободна търговия с е, Средиземноморието. Може ли комисията да каже колко такива спогодби е договорила до сега и по колко води преговори? Второ, колко от тях са с неевропейски страни? И на трето място, къде са възможностите за създаване на работни места и възможностите за економически ръст за нашите предприятията и нашите обекти в Европейския съюз? Освен това, искам да взема отношение показаното от господин Дахнут. Би трябвало да не се визират личности в нашите разговори. Доц. Благодаря. Госпожа Доц има думата. Благодаря много, господин председател. Това е дебат за либерализирането на търговията. Взимам думата в Европейския парламент тази вечер като европеец, който вярва в сътрудничеството на между нациите, но не такъв, който вярва в федерализма на настоящия проект. За Великобритания Лисабонския договор на практика намалява възможността на Великобритания да контролира търговията и да води търговия с който иска. Също така ще спадне демокрацията, нещо, което бе, стана ясно и миналата година, където се назначиха председател на съвета и върховен представител по външната политика, а върховният представител е човек който никога не е бил на избираема длъжност. Така че искам да чуя мнението на комисията по тази въпрос. Благодаря. Господин Фереро има думата. Господин председател, що се отнася до създаване на зона за свободна търговия, искам да направя два коментара относно измерението север и юг и по отношение на държавите, с които Европейския съюз иска да а, сключи споразумение, особено с държавите от АКТП. Трябва да, да внимаваме какво правим защото ам, трябва да се вземе предвид социално-економическата асиметрия. По отношение на производителността на тези държави в север и на юг, в а, сектори като рибно стопанство и други пострадаха от а, кризата. Социалните права също се пренебрегват. Не трябва да забравяме, че всички държави са суверенни. Беше споменато положението в Палестина и това също не можем да го пренебрегнем в рамките на нашата дискусия. Благодаря ви. Може някой да вземе думата, който вече се е изказвал но ви моля да се придържате към а, времето от една минута. Благодаря, господин председател. Имам а, един въпрос към господин комисаря. Ние сме едини, че това споразумение за а, свободна търговия не трябва да се ограничава само в рамките на търговията. Искам да попитам до каква степен този процес ще доведе до това, че да се създаде повече демокрация, да се да се спазват по-добре човешките права и колко време ще продължи този процес. Господин Ариф има дума. Благодаря. Искам а, не да отговоря на госпожа Доца, само да кажа с оглед на Лисабонския договор, че а, става дума за комисия за международна търговия, която ще има компетентност. Значи парламентът в бъдеще трябва да предприема по-сериозни действия, да се занимава по-сериозно. господин Мори беше много точен. А, Либия и Сирия обаче са страни, е, които пораждат е, и поставят един въпрос. Въпросът за правата на човека, на който няма на отговор. Би трябвало да имаме отношение с тях, е, но същото време трябва да имаме отговор на въпросите, които сериозно поставя Европа. това са въпросите за правата на човека. На второ място, когато говорим за Евросредиземноморието, и е, за е, конфликта на Израел, е, би трябвало да не пренебрегваме въпроса за внасенето на плодове и зеленчуци, въобще на замеделски продукти. Какво мисли комисията по този въпрос, особено от гледна точка на окупираните територии? Благодаря с това изчерпваме процедурата на спонтанните изказвания. Давам отново думата на господин Антонио Таяни, комисар. Благодаря на евродепутатите. Първо, бих искал да кажа, че комисарят Аштън не присъства, не защото се занимава с встъпването в новата си длъжност от 1 декември, а защото има други институционни ангажименти, свързани с длъжността, която взема в момента. Искам да отговоря на въпросите, доколкото това ми е възможно, обаче на онези въпроси, на които не мога да дам отговор сега, ще бъде изпратен писмен отговор. Защото аз ще ги предам на комисаря Аштън и на нейните служители. Искам да подчертая – следното във връзка с усилията на Комисията по отношение на правата на човек. Този въпрос винаги е заемал средишно място в цялата ни дейност. Е, в е, моя ресор, е, транспорта, всяко наше начинание, съвместно начинание с Африка, винаги е насочено към осигуряване на политическа стабилност, спазване на правата на човека, спазване на действащите правила. Това е, е много сериозен политически проект и ангажимент на Европейския съюз. Естествено, има подобни клаузи за спазване на правата на човека и в споразуменията за свободна търговия. Затова искам да уверя всички евродепутати, че никога не подценяваме значението на този въпрос съблюдаването на правата на човека. Това е е, ангажимент, за който непременно и винаги трябва да повтаряме и да припомняме на страните, с които водим а, е, преговори, както за зона за свободна търговия, така и преговори за асоцииране. Естествено, има и а, е, държави, които искат да се присъединят към Европейския съюз. А, така че този проблем неизменно е на дневен ред. По отношение на споразумението за асоцииране, с Сирия. То следва модела, е, установен по отношение на други е, е, средиземноморски страни. И политически диалог, економически и обществен диалог в много области. Създава се зона за свободна търговия в максимален срок от 12 години. Това е срокът за изграждането на зоната и има доста разпоредби в широк кръг от области. Например, е, уреждат се някои търговски отношения, е, които не са предмет на някои други споразумения в Евросредиземноморския е, басейн. Бариерите в търговията, здравни услуги, установяване, обществени поръчки, решаване на търговски спорове. Това са все области, които са предмет на споразумението с Сирия. Що се отнася до Либия, бих казал, че Либия след трудния период в отношенията си с международната общност предприе действия за нормализиране на тези отношения с чуждестранните си партньори. Всъщност, като комисар по въпросите на транспорта, аз посетих Либия и забелязах, че съществува воля тенденциите от миналото да бъдат забравени. Либийците винаги са се съгласявали с ангажиментите по линия на търговията с стоки, услуги, капитали, стандартите и в някои други области, които съставляват отрасли на общностното право. Също така Либия има желание да спазва и други клаузи, но комисията ще продължи е, да следи е, процеса много отблизо. За съжалявам, че нямам възможност да отговоря на толкова въпроси, наколкото бих искал. Например, точния брой на споразуменията за свободна търговия, по които комисията в момента води преговори. Мога да се свържа с службите на комисар Аштън, е, за да намерим отговор на този въпрос и да ви го представим в писмена форма. Благодаря, господин Таяни, за... Искам да ви кажа, че получихме три проекто резолюции в това отношение и утре ще се проведе гласуване. Нека пременим към другата точка от дневния е, ред отговор на устен въпрос, свързан с сигурността и оперативната съвместимост на железопътната система на общността. Първ получава думата господин Симпсън Брайан. You, I...